Сърдечно добре. Сърдечно добре дошли на всички. Започваме заседанието на комисията. Първо, приемане на дневния ред. Уважаеми колеги, унгарското председателство предложи резултатите от заседанието на съвета от март месец по тема Бъдеще на селскостопанската политика до 2013 година да бъде представено. Аз поканих унгарският министр на земеделието Сандро Такешес за утре в 15 часа за размяна на мнения, преди още да бъдат разяснени измененията по доклада на Гарсия Перес. Ако нямате възражения, с това изменение можем да приемем дневния ред. Унгарското председателство ще бъде представено тук утре след обяд. Както казах, това заседание се излъчва по вебстрим и сега искам да поздравя най-сърдечно сред нас Яна Поточник, комисаря по въпросите на околната среда. Господин Поточник Проблемите с околната среда стават все по-важни за селското стопанство. Радваме се много, че можем днес да ви поздравим сред нас в Комисията по селско стопанство. Вие ще представите актуалната ситуация по реформата на селско-стопанската политика след 2013 година и ще представите някои аспекти, някои детайли от вашата визия за новата ОСП, особено когато става дума за помощите за земеделските стопани. Комисарът сега получава думата, след това ще има разискване, така че още веднъж ви благодаря, господин комисар Поточник, и ви давам думата. Uh, господин председател, уважаеми членове на Комисията по селско стопанство, за мен е удоволствие да съм тук. Ценя тази възможност, която ми давате да обсъдя екологични въпроси в вашата комисия. Баща ми беше земеделски стопанин. Скоро ще е на 88 години, но все още коси тревата, и обработва земята. Ако съм научил нещо от неговите младежки години е колко, колко важно да се цени хубавия живот на земеделския стопанин. Живеем в тежки, нестабилни времена. Нараства все повече нашата зависимост и взаимовръзка. Европа се превръща в едно малко селище. Според данни на ООН, През 20 век населението е нараснало 4 пъти, економическото производство 40 пъти, потреблението на вода 9 пъти, уловът на риба 35 пъти, използването на изкопаеми горева 60 пъти и въглеродните емисиите въглероден диоксид 17 пъти. Населението в средата на века ще стане 9 милиарда по прогнози. А в средната класа ще се увеличи сериозно броят на хората при една бързо растеща економика. Заключението е очевидно. Повече не можем да продължаваме така. Трябва да променим тенденциите в производството и потреблението. Нуждаем се от една революция на здравия разум. Има три антропогенни дейности, които се отразяват най-вече на качеството на околната среда. Те се посочват в което и да било проучване. Производство на енергия, транспортна дейност и селско стопанство. в един доклад състоянието на околната среда на, околната, на Агенцията по околна среда, земята и управлението на водите са двете основни предизвикателства за бъдещето. По, моя, по времето на моя мандат имам три приоритета. Ефективност на ресурсите, биоразнообразие и по-добро изпълнение. По първия приоритет трябва да се дефинира понятието ресурс, най-широкия е смисъл на думата. Тук да се включват природните ресурси, водата, екосистемите, почвите и така нататък. Това определено ще се отражи и на ферменството, където ресурсите вземат централна роля в ежедневния живот на земеделските стопани. Много пъти съм говорил за значението на селското стопанство и горското стопанство за околната среда. Причината е съвсем проста. Заедно земеделите и тези работещи в горското стопанство управляват три четвърти от земята – Начинът по който управляват земята е много важен за почвата, за опазването на водните ресурси, биоразнообразието и за постигането на целите, свързани с климатичните изменения. Селското стопанство може да донесе огромни ползи за околната среда, но ако всичко се обърка, възниква сериозна опасност от създаване на проблеми. Можем да се съгласим, че от 80-те години насам ОСП се движи в добра насока за околната среда, но предполагам ще се гласи с мене, че трябва да се засилят усилията. Нека да споделя общата си визия за бъдещата ОСП. Тя трябва да отговаря на очакванията за разпределението на преките плащания, трябва да се взема предвид подзилването на конкурентоспособността и развитието на селските райони – много важно е бъдещата ОСП да направи така, че общественото благо да допринася за решаването на климатичните и екологични предизвикателства, пред които сме изправени днес. Това е основен приоритет за всички европейски граждани. Смятам, че публичните средства за селско стопанство ще имат сериозно отражение, ако с бъдещата ОСП се работи по решаването на екологичните и климатични цели за Европейския съюз. Трябва да решим тези предизвикателства днес, за да избегнем много по-големи проблеми в бъдеще. Или, казано по друг начин, превенцията е по-добра от лечението. И така, ако ще има ОСП в бъдеще, според мен трябва да има такава политика, тя трябва да е екологична, екосъобразна – и вместо да се налагат санкции за фермерите, които не спазват общо приятите екологични правила, трябва да даваме стимули за тези, които допринасят за общественото благо, тъй като пазара все още не ги е възнаградил. Околната среда и ОСП имат ясна връзка както е посочено в едно писмо, подписано от госпожа Хадигард, комисар Чолош и от мен. Първо, цитирам, трябва да се задели част от плащанията за екологични мерки, които трябва да предприемат земеделските стопани на територията на Европейския съюз. Второ, трябва да се подсили развитието на селските райони, с стратегически насоки, основаващи се на цели, съобразени с стратегията за 2020 година. Трябва да се подсили системата за индикатори и наблюдение на резултатите. И на трето място – оптимизиране, подобряване и упростяване на кръстосаното съответствие, въвеждането на подобрение на системата ГАЕРК – с цел по-добре решаване на климатичните проблеми, Край на цитата. Принципно това е позицията на комисията, не е моята лична позиция. По-голямата екосъобразност на плащанията по първия стълб има особено значение, като се има предвид колко голям е териториалния обхват на мерките. Ще се постави минимални изискване за всички фермери Европа ще ги възнаграждава, че предприемат конкретни мерки, тъй като те имат значение за всички нас. Екосъобразността на първия стълб е свързана с завеждането на по-амбициозни селско-стопански мерки в сферата на развитието на селските райони, които да поставят акцент върху мерки в селското стопанство, околната среда, надхвърлящи границите на нормативната уредба – биоразнообразието. Според науката, може би сме средата на един период на масово изчезване заради натиска, антропогенен натиск върху някои видове в екосистемите. Миналата година държавни процесни ръководители на Европейския съюз поеха ангажимент да спрат загубата на биоразнообразие и влушаване на качеството на екосистемите в Европа от 2020 година. Поеха ангажимент те да бъдат възстановени колкото се може повече до тази дата. Постигането на тази цел изисква изцяло да се реализира системата Натура 2000, основните управители на земя извън защитените зони, т.е. фермерите трябва също да дадат своя огромен принос. Много важно е да се възнаграждават систем... фермерите, които помагат за решаване на климатични, почвени и водни проблеми. С комисаря Чолос обсъждаме идеята как някои практики, като поддържане за древени площи, земите под угър, диверсификацията на културите, могат да бъдат включени като екосообразни компоненти в системата на директните плащания. Постоянните затревени площи имат ползи за биоразнообразието, очевидно, и за задържането на въглерода в почвите – Земите по Тугър са отново в полза на биоразнообразието. Трябва да се изградят едни зелени коридори, които ще са много важни за решаване на климатичните проблеми и за подобряване на устойчивостта на нашите екосистеми. Плащанията по първия стълб ще помогнат да се спре ерозията на почвата и замърсяването на водите, а изискванията за ротация на културите ще помогнат да се запази производителността на почвите – за секвестрацията на въглерода в почвите. Това ще се отрази положително върху водните ресурси, биоразнообразието и мерките за намаляване на въздействието на климатичните промени. Това са някои от примерите за начина по който бъдещето ОСП трябва да спомогне за изпълнението на екологичните и селскостопанските цели. Искам да добавя още нещо, което е свързано с упростяването. Земеделските стопани и държавните членки всички искат по-проста ОСП, Особено по линия на оптимизация и опростяване на правилата за кръстосно съответствие. Аз съм съгласен с тази идея. Трябва да се намери точния баланс между целите на обществената политика и административното бреме, при условие, разбира се, че целите, които вече визирах, се изпълняват. Много от екологичните проблеми, по които говорих днес, са много важни за дългосрочната жизнеспособност на фермерите – те зависят от качествената плодотворна почва, от водите, от полинацията и от свеждане до минимум на климатичните изменения. С една по-екосообразна ОСП ние ще допринесем за дългосрочната устойчивост на сектора в бъдеще – Това ще е от полза не само за бъдещите поколения европейци, но и за днешните фермери и за бъдещите фермери. Уважаеми членове на комисията, животът е сложен. Изправени сме пред тежки предизвикателства, които изискват комплексен и цялостен подход. Политиките, които са съобразени с... Е, и от политика, която е съобразена с тази комплексност – Ако всички работим поединично, накрая ще загубим всичко. Искам силно, конкурентоспособно зелско стопанство. Селско стопанство, където работа на фермера се счита за важна. Много важно е да запазим околната среда, което е от полза за всички нас. Аз лично ще положа максимални сили в това отношение и се надявам да получа и вашата подкрепа. Благодаря за вниманието и за поканата. Грация! Благодаря ви. Грация. Господин комисар Поточник. Това, което току-що казахте, е изключително важно за нас. Искам да ви благодаря. Вие много ясно се изразихте, господин комисар, и проявихте много силна чувствителност към проблемите на земеделието. Благодарим ви за това изложение. Всички ние искаме общата селско-стопанска политика да позелене. Бихме искали тази политика да придобие по-голяма легитимност, но без да затрудняваме в по-голяма степен селските стопани – по озеленяването на общата селско-стопанска политика трябва да бъде възможност, а не е, шанс за увеличаване на е, бюрокрацията. Благодаря, господин Поточник. Сега искам да дам най-напред думата на докладчика, след което ще се изкажат колегите, записали се за изказване, като е, ще управляваме времето както е обичайно. Е, благодаря, господин председател. Господин комисар, сърдечно ви благодаря за това, че дойдохте в нашата комисия. Мисля, че ако ние намерим правилните пътища и средства, няма да ни избегне успеха. Няма противоречие между екологията и сълсотопанската политика, но като земеделски стопанин от практиката аз искам да кажа, че всички ние сме в една лодка и ние искаме да постигнем едни и същи цели, а именно нашето европейско земеделско стопанство да стане още по-устойчиво, отколкото е сега. Аз съм бил в много региони и никъде не съм намерил е, по-екологично селско стопанство, отколкото това, което имаме в много части на Европа. Със сигурност има дефицити и точно там трябва да се намесим и да отстраним тези дефицити. Вие правилно посочихте, че селското стопанство не трябва да бъде наказвано, а ние трябва да възнаградим всички онези, които опазват околната среда. И тук вече за мен възниква голям проблем в а, моя доклад. Вие говорихте за първия стълб. Установявам, че в Европа в момента ние Имаме в първия стълб компенсаторни плащания, предвид исторически плащания и това са между 5 евро на хектар и 600 евро на хектар. Както виждате, не е толкова лесно да се каже това и по тази причина първият стълб трябва да стане по-зелен. Ако един земеделски стопанин трябва да получи 50 евро и е, направи с съответните отбивки, тогава получава чисто 15 евро. Така че тук трябва да се погрижим за повече справедливост. Вторият е, аспект е важен, господин комисар. Аз е, погледнах статистиката на ФАО Става дума за статистика на развитието на земеделската продукция от 76 до 2008 година. Това е статистика водена в продължение на 32 години. В този период през в Европа е, производството на пшеница е нараснало само с 1%, не годишно, а за 32 години в други е, аграрни региони на света с е, почти 100%, например в Азия. И като погледнем сега втората статистика за производството на месо, то е нараснало с 6% в Европа, в Азия с 387%. Тези цифрови данни трябва да имате предвид, господин комисар, когато бележите мерки за насърчаване на европейското селско стопанство. Ние не би трябвало да допускаме объркване тук и не трябва да допускаме 10% от селскостопанското производство да отива в други аграрни региони на света. Е, така че ако допуснем това, няма да ни помогне нито защитата на климата, нито опазването на околната среда. Знаете много добре, че в други части на света тези цели имат много по-малко значение, от отколкото тук в Европа. Така че ние трябва да успеем от една страна да запазим производството в Европа, а от друга страна трябва да се опитаме да намерим смислена уредба на всичко това. Е, след като вие имате връзка с селското стопанство, знаете много добре, че земеделските стопани могат да бъдат спечелени само когато са убедени в правилността на мерките. Това трябва да успеем при тази селскостопанска реформа, да спечелим на наша страна земеделските стопани. И като погледнем Европа, скоро бях в е, Финландия и когато излетях от Хянзелки, видях от самолет е, части от страната, страната, тогава си помислих какво още по-зелено може да стане в Финландия. Толкова зелени ландшафти видях, че просто няма смисъл да възлагаме повече такива задачи на земеделските стопани там. Трябва много диференцирано да действаме и господин комисар, когато погледнете цифрите, че 27 държави членки, примерно, сред тях има такива, при които над 40 10% от средствата за селско стопанство се изразходват за околна среда. От друга страна имаме и такива, при които този процент е под един. Така че трябва да се погрижим да се намесваме там, където много малко се прави за опазване на околната среда. Това трябва да бъде нашата цел, за да можем да гарантираме защита на почвата, на водите, а също така и опазване на климата в Европа. Освен това, трябва да се погрижим да няма деформиране на конкуренцията между държавите членки. Освен това, господин комисар, вие ясно е, засегнахте темата зелени площи, като погледна какво е развитието в Германия до 2013 година от е, сегашните плащания по първия стълб 1,5 милиарда евро ще бъдат ще им бъде променено предназначението от земеделски площи към пасища и зелени площи. Подобни мерки трябва също да се вземат предвид, когато ние сега работим по реформата след 2013 година. Е, трябва да видим какви постижения сме е, отбелязали до сега и тези, които са успели да е, реализират тези постижения, да не бъдат натоварвани с повече задачи в тази насока. Аз мисля, че трябва да направим упростяване на кръстосаното съответствие. Много земеделски стопани проявяват малко разбиране към това, че контролът на ушните марки до голяма степен се свързва с кръстосаното съответствие. Тук имаме специализирано законодателство, трябва да видим как стоят нещата и аз бих ви бил благодарен, ако вие е, работите в посока на упростяване на това законодателство. Аз ще се радвам, ако имаме едно наистина зелено селско стопанство и накрая устойчивостта. Устойчивостта е термин всъщност, който първо се срещаше в горското и селското стопанство. Този термин беше създаден там, например, когато ставаше дума за семейни е, стопанства. И е, това беше една цел е, в продължение на десетилетия. Така че тази устойчивост да се спазва от поколение на поколение. И аз мисля, че ако желаем устойчиво селско стопанство, трябва да работим в добро взаимодействие, за да спазим тази цел. Благодаря, Алберт. Благодаря, Алберт ενημέρωση που μας έκανε. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно господин комисаря за информацията, която ни предостави днес, а също така и за усилията, които полага по това досие, свързано с бъдещето на ОСП. Аз съм абсолютно съгласен с него. Естествено, нуждаем се от е, така да се каже, революционен подход, обаче трябва да бъдем обединени около целите – които се поставяме. На господин Дес искам да кажа следното. От една страна е добре да бъдете земеделски стопанин в Европа с стопанство от 50 хектара или пък е, е, можете да бъдете и земеделски стопанин с 2 хектара земя, е, пак е, да се занимавате професионално с земеделско стопанство. Има и други критерии, освен площа. Има примерно други реципиенти, които получават преки помощи от Европейския съюз. Не е необходимо сега да задълбаваме в темата, но трябва да го имаме предвид. Господин комисар, естествено е важно ние да подкрепяме основните принципи. Това е нещо изначално в нашата работа. Естествено, позеленяването на селското стопанство е много важна цел на общата селскостопанска политика, но има и други измерения тази политика, именно – външната география, ако мога така да се изразя. Ние не сме сами в света, ние участваме в световната конкуренция. Ако като Европейски съюз искаме да продължим да правим това, ако работим и в бъдеще в посока позеленяване на селското стопанство, има и други конкуренти, които работят в тази посока и ние бихме отпаднали в тази конкуренция. Що се отнася до ОСП, трябва да имаме предвид много ясно това и още нещо амбициозните цели се нуждаят от съответно финансиране. Да, ние не можем да си поставяме амбициозни цели и да кажем след това е, бюджетът на Европейския съюз е белязан от дефицит. В момента, в който ние свързваме принципите в ОСП с една нова мисия и с едно ново измерение, екологичното измерение – трябва да предвидим средства за това. И накрая искам да посоча, че мерките, които предложи комисията, казахме екологично обновяване и така нататък, различните аспекти, които бяха засегнати, да, тези критерии, тези цели всъщност са предизвикателство и за климата. в Северна Европа, но климата в южната част на Европа е съвсем различен. Той също трябва да бъде взет предвид при предложенията на комисията. Например, лозята или е, маслинените плантации, те също трябва да бъдат взети предвид. Това е само пример и бих искал да чуя нещо и по тази тема. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Хайслинг, Господин комисар Поточник, благодаря ви най-сърдечно, че дойдохте тук и търсите диалог с нас. Много важно е екологичната сфера и селското стопанство да работят в тясно взаимодействие и се радва много, че има предвидени общи инициативи, защото всъщност ние работим в една посока. Селскостопанската политика трябва да се развива така, че да не влиза в противоречие с екологичните цели и целите на Европа 2020. Аз мисля, че тук трябва да бъдем съвсем честни, когато става дума за климатичния баланс в европейското селско стопанство. Не мисля, че делът е само 10%, той е много по-висок, защото трябва да имаме предвид, е, че, например, е, използваме ресурси и на други страни, които не са включени в нашия климатичен баланс, така че примерно е, ние чрез отглеждането на соя ползваме много голям потенциал на Южна Америка. Искам само да посоча, че трябва да се следва принципа за възнаграждаване вместо за санкциониране в ОСП. За мен този принцип е правилен. Не можем да а, не приемам а, изказването на някой, който казва аз не искам да бъда възнаграден за това, което правя, но тук трябва да има по-голямо диференциране. А, е, имаме освен това и тенденция към индустриализация. Е, необходими ни са действия в тази посока Едно индустриализирано селско стопанство и масово животновътство винаги създава проблеми. Също така темата биоразнообразие в селското стопанство продължава да бъде нерешен проблем. Затова от наша гледна точка трябва да има един постоянен натиск в ОСП да се промени нещо, но както казах, ние трябва да предвиждаме стимули за е, възнаграждаване на екологично селско стопанство. Искам да се спра сега на една тема, която който се нуждае от нови идеи и от премислене на вече възприетото. Става дума за биогоревата, целите на Европейския съюз, според мен, в областта на биомасата са заложени неправилно и ние сме в конфликт. Конфликта е между производителите на храни и биогорева и в крайна сметка последното производство не може да се нарече, че е устойчиво. Тук има нужда от корекция. Освен това, трябва и тук съм съгласен с вас да подпомагаме земеделието в онези региони, където има зелени площи. Ние трябва да имаме предвид, че точно това е ядрото на е, сълскостопанската реформа. Защо? Защото по този начин се неутрализира действието на въглеродния двуокис. И трябва само активно да подпомагаме подобна политика. Радвам се, ако продължим да бъдем в диалог и продължим да формулираме общите цели на е, опазването на околната среда и селското стопанство и да не изпадаме в изкуствено създадени конфликти. Мисля, че можем да прилагаме новата ОСП, когато имаме подкрепата на много е, групи в публичното пространство, които също действат в е, посоката, в която работим и ние така че е, да можем наистина публичните средства да ги използваме за публични блага. Grazie Мартин. Марта Рабелла. Благодаря, Мартин. Господин Тарабела, господин комисар, позволявам си да е, се позова на старата ви любов. Е, политиката на, научните изследвания, вие бяхте комисар за нея от 2004 до 2009 година. Филип Боскен е, каза, че е, много сте допринесли за е, оформянето на седмата рамкова програма и а, земеделието в нея бе поставено като приоритет. Сега, като работим по тази програма за научните изследвания и следим целите, които вие описахте в областта на екологията, управление на водите, улавянето на водорода, намаляване на зависимостта от гледна точка на производството на растителен протеин, борба с измененията в климата. Искам да зная каква роля ще играят научните изследвания в рамките на седмата програма, така че да може в земеделието да се вдъхне повече уважение към екологията. Как да се подобри чрез научните изследвания уважението към околната среда при е, изпълнението на обща селско-стопанска политика? Благодаря, господин председателю. Благодаря, Марк. Жозебове. Господин комисар, Интересно бе вашето експозе. Мисля, че бе конструктивно и бе е, в правилна посока. Изразявам само едно дребно съжаление. А именно, е, че сега би трябвало трима комисари да говорят е, по Е, е едно и също време с един глас. Този за екологията, за земеделието и е, за здравето и потребителите. Но с това можем е, да се справим. Е, това е първото. Второ, вие казвате, имаме екологични проблеми. това а, не е а, хипотеза, това е реалност. Измирането на пчелните семейства е факт. А, трябва да посочим виновните. А, нефтената промишленост, пестицидната промишленост – и индустрията на генетично модифицираните организми. Понякога се чуват противоречия в дискусията, трябва да ги преодолеем. Няма да имаме зелена ОСП, докато пестицидите и ГМО продължават да се ползват от подкрепа. С това трябва да сме наясно. Искам сега да ви кажа и още нещо във връзка с пазара. Няма да стане по-зелена ОСП, единствено чрез помощи. Земеделските стопани живеят преди всичко чрез пазара. Затова трябва осезаемо да се направи така, че да бъде възнаграден земеделския труд. Това е първото условие, за да се позволи на земеделските стопани да се ползват от практиката си и да се стремят да опазват околната среда. Ако все още е, продължаваме да сваляме цените на земеделските продукти, за да бъдем конкурентоспособни, съвсем явно е, че ОСП няма да бъде е, съпроводена с зачитане от, е, на околната среда. Това е истинско противоречие. Днес следваме логиката на конкуренцията. В Италия това е противоречие е изведено до край. Това вече не е прогрес. Вече сме стигнали до такова ниво на производителност, че днес а, печалбите не са в юга и вече няма на къде да се увеличава производството. Значи, в други страни няма какво да се произвежда. Тук има големи разминавания. И последно, по въпроса за пазара. Казваме, че трябва да стане по-зелена ОСП. Много хубаво. Обаче тогава трябва да е, бъдем твърди по отношение на нормите за вносните продукти. Е, там има къвги е, в Световната търговска организация. Не може Европа да продължава да си служи с общата селско-стопанска политика с земеделието, като е, с променлива е, за внасене на корекции по отношение на позицията си в други отрасли. Мисля, че това също е важно. Благодаря. Грация, Жозе. Благодаря, Жозе. Луис Карлос Сантош. Muito obrigado, Sr. Comissário. тъмен крия... Благодаря, господин комисарио. И аз искам да ви е, кажа добре дошли на днешното заседание от името на групата на социалистите. замеделието и околната среда в миналото бяха несъвместими като концепции, дори си противоречаха. Започ... Е, спомням си, че когато започнах кариерата си в Министерството на земеделието в Португалия, използвахме като показател е, интензивност на употребата на някои елементи, като да кажем торове, химични торове, е, за повишаване на е, обема на селскостопанската продукция. През последните 20-30 години видяхме как постепенно се изградиха взаимни връзки между земеделието и екологията. Това са е, взаимно допълними концепции и понятия. Всъщност те не бива да се противопоставят и именно по този път трябва да вървим в бъдеще. Разискванията, които сега започваме за бъдещето на обща селско-стопанска политика са в същия дух. Опазването на околната среда, зачитането на околната среда трябва да бъдат съчетани и с опазването на доходите на нашите стопани. Тоест, земеделието трябва да бъде доходоносно занятие в Европейския съюз в бъдеще. Същевременно, естествено, ние искаме да опазим почвите си, биоразнообразието, качеството на водите, горите. Трябва да решим а, главоблъсканицата в енергетиката, трябва да вземем предвид измененията в климата. Всичко това трябва да бъде отразено в общата селско-стопанска политика. Като вземем предвид цената на всеки от тези елементи и още много допълнителни фактори, ще видим, че е, а задължително е, за бъдещето на нашите граждани е да снабдим общата селско-стопанска политика с необходимите средства за озеленяване. тук не е, че се опитваме да откликваме на оплаквания а, е, от страна на нашите граждани. Не, ние се опитваме да защитим и стопаните, и гражданите. Така че в бъдеще а, да има перспектива за света, в който живеем. Социалистите се отнасят към ОСП е, холистично, цялостно, е, вземайки предвид всичките и екологични аспекти. Но трябва да бъдем логични е, и това, което правим, да бъде съразмерно е, с мащабите на проблема. И разбира се, трябва да гарантираме напълно достатъчни възнаграждения на земеделските стопани за техния труд. Благодаря, Луис. Господин Дорфман след което заместник председателят. Господин комисар, радвам, се, радвам се, че сте сред нас и че в е, момента тази важна тема, която обсъждаме, е, вие я представяте от една друга гледна точка. Това обаче, което ме очудва в цялата дискусия, е, свързана с озеленяването на селското стопанство или по-засилена екологична компонента в селското стопанство е, че е, днес е, вие почти не посочихте инструмента, който всъщност е пар екселанс подходящият инструмент тук и това са доброволните мерки за екологично селско стопанство. Те съществуват тук около 20 години във втория стълб на ОСП. Има редица примери в Европейския съюз, от които е видно, че този инструмент функционира чудесно. Освен това, както каза господин Дес, има е, други райони, където този инструмент изобщо не функционира, защото държавите не предлагат екологични програми и земеделските стопани не следват подобни програми. Трябва да се види какво е съотношението между държавите, които правят най-много в тази насока и където се прави най-малко в тази насока. И това съотношение е около 1 към 20. И мисля, че ако говорим за едно по-зелено селско стопанство, трябва да изхождаме от е, държавите, е, които е, цитирам сега. Например, моя регион, типичен алпийски регион, ако примерно там а, вие искате да наложите вашите идеи и неща, които казахте предви ги прехвърлите в първия стълб, което означава задължителен скрининг, точно това не може вече да се разглежда във втория стълб като доброволна мярка. И е, ще се случи точно това, което каза докладчика. Току-що ще има е, случаи, в които във първия стълб изобщо няма да има зелени е, площи и земеделските стопани няма да получат нищо, поради което ще се откажат. Тоест, вие не само, че не постигнахте нищо, ами не правихте и крачка назад. За това мисля, че когато говорим за позеленяване на селското стопанство, трябва да погледнем какво е направено до сега в държавите членки, каква е била изходната ситуация и мисля, че си струва да си помислим дали не би е, трябвало да увеличим е, значително дейностите и средствата по програмите за екологично земеделие, защото има достатъчно страни в Европа, които могат да предложат най-добри практики, така че селското стопанство да бъде по-ефективно и по-зелено. Благодаря. Eh, Благодаря, господин комисар. Много се радвам. Очарована съм даже, че изведнъж започнахме да говорим за земеделието като ресурс в разискванията за околната среда. До сега се казваше, че горското стопанство, земеделието са в тежест на обществото. Не бива да забравяме, че голяма част от решението на проблемите, на европейските проблеми, се крие именно в тях. Говоря дори за решението на световните проблеми. Решението в голямата си част се намира в ръцете на земеделците и на горските стопани. Но, господин комисар, би трябвало да имаме общ поглед, обща дискусия. Извинявам се, че ви го припомням. Трябва да видим как различните частици които обсъждаме по-отделно, всеки е, в своята бразда, е, да бъдат е, обединени. И тук ще добавя един елемент, който е много важен за мен. Нещо, което е, забравяме. А именно връзката между селските и градските райони. Знаем, че населението расте. Знаем, че има изместване на селата към градовете. Навсякъде в света. Повече от половината ни съграждани днес са жители на градовете. Много важно е да има села, където е възможен съвременен начин на живот. Именно е, за да пресечем това изтичане на хора от селата към градовете. Имаме също така земеделско стопанство, което е производствено настроено, ориентирано. Ежедневно произвеждаме а, камиони и камиони а, стока тези камиони е, превозват стоката от селата в градовете. Погледнете какво става в Брюксел. За какво е необходимо всичко това? Можете ли да отговорите на този въпрос? Е, сега вече е, говорим и за управление на биологичните отпадъци в резултат на целият този процес. Тези, които са дошли от селата в градовете, трябва да се върнат обратно. Давам само дребни примери. Мога да говоря в продължение на часове на тази тема. Трябва да върнем хората по селата, трябва да ги стимулираме да използват естествени торове. Така ще направим по-здравословна продукцията, ще спасим водите, ще спасим моретата. Можем ли да започнем дискусия именно в този дух? Дискусия за цялото. Преди да а, вземем а, решение за една или друга част от общия проблем. Благодаря. Господин Лавия, искам да се спря на въпросите, които засегна господин комисаря. Има един въпрос, който трябва да бъде решен в съвета – касае бюджета за ОСП, доста деликатен въпрос. Ако видим новите финансови програми, от дълго време се разпространяват документи за тези финансови перспективи, преди новията комисия имаше неофициален документ за необходимостта от съкръщение в ОСП. Сега има писмо, изпратено от пет министра председателя Съвета иска увеличението на бюджета да не е повече от 1%. Искам да кажа на господин комисаря, че ОСП фигурира в договорите за Европейския съюз. Тя е основна политика. Европейският съюз няма да има бъдеще без провеждането на силна обща сълскостопанска политика. В момента ние искаме повече намеса в ОСП, повече мерки, освен осигуряването на продоволствието и продоволствената сигурност за европейските граждани. Ние искаме и по-добро управление на околната среда, опазване на общественото благо. И призоваваме да се намери отговор на тежките предизвикателства. Не може да искаме повече от земеделските стопани от една страна, а от друга да ги поставим в неизгодно конкурентно положение в световен план, защото развиващите се страни внасят от Европа. Същевременно ние искаме да ограничаваме нашите ресурси. Така че в бъдеще трябва да направим така, че да се предвидят сериозни ресурси за, окол... за обща сълскостопанска политика. В новата финансова програма не трябва да се предвидят по-малко средства за ОСП, отколкото е в момента. И последен въпрос, знам, че времето е ограничено, връзката между околната среда и земеделието. Колегата преди мен вече спомена за сериозни различия в Европа. Някои страни изпълняват екосообразни мерки. От 40 на 100 от средствата използват за по-екосообразно фермерство. В други страни този процент е много по-нисък. Комисарят спомена за един по-зелен първи стълб – Парламентът е против осложняването на системата. Той иска по-голямо опростяване. Комисията разглежда този въпрос и в своето съобщение. И така, защо да не помислим за създаването на по-голяма хомогенност във втория стълб квота, да речем 20 или 30 на 100 от ресурсите във втория стълб да бъдат заделени за екологични мерки – Така ще се премахне връзката с първия стълб и всички страни ще предвидят повече бюджетни средства за тези мерки. Благодаря, Джовани. Реймас. Благодаря. Радвам се, че сте днес при нас, господин комисар. Първо искам да посоча, че е важно за сълскостопанската политика и за екологичната политика нашите решения да бъдат е, вземани в резултат на факти, а не на горещи емоции, които възникват възоснова на преживяното. Ние трябва да разполагаме с точни данни, от които да можем да правим заключения за това как ще се развива нашето законодателство. Мисля, че като се има предвид нарастващото производство на хранителни продукти, а от друга страна и нарастващото опазване на околната среда, ние трябва да внимаваме тези два аспекта да не влязат в противоречие. И мисля, че ако ние използваме повече модерни технологии, повече наука в тази тематика, ако има по-добро образование в селското стопанство, смятам, че това ще даде възможност за разработка на инструменти, с които да се постигне напред напредък и да се върви ръка за ръка, а не един срещу друг. Това, което аз желая да се е, спре с подобни критерии, като например големината на стопанствата да бъде критерии за е, опазването на околната среда и мерките в тази насока. Аз мисля, че това е най-малко свързано с големината на стопанствата, а по-скоро то е свързано с начина по който земеделския стопанин обработва земята, по който из... се занимава занимава с животновътство и така нататък. И както казах, нашите решения трябва да се базират на а, ясни, еднозначни данни. Това ще бъде базата за едно добро бъдеще на селското стопанство. E Благодаря. Сега господин Сарбо и след това още едно изказване. Întrebarea mea este legată de producția de Благодаря, господин председател. Господин комисар, въпросът ми е свързан с производството на биогорива и е, повишаването на емисиите на CO2. Е, имаме цел за използване на, възобно... на енергия от възобновяеми източници 10% при превозните средства. Не трябва ли тази цел да я разглеждаме като предпоставка за против... влизане в противоречие с нашите цели за намаляване на емисиите на въглероден двуокис? Един кратък въпрос с стимули или наказания, така или иначе ние търсим начини да намерим най-сгодното решение за екологичните, сустопанските и климатични промени, проблеми. Два са начините. С повече санкции, дълги списъци за кръстосно съответствие, отнемане на плащания при не, спазване на изискванията. Другия подход е стимулиране, допълнителни плащания, съфинансиране. Какво мислите по този въпрос, дихотомията стимули, възнаграждения. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че по ваша инициатива бе поканен на комисарят, отговарящ за околната среда, чрез диалог. Помежду ни ще можем да преодолеем евентуално противоречията между земеделието и околната среда и обратно. Е, господин комисар, вие имате много добри познания поради личния си происход, е, говоря за нашата е, сфера. Има административни ограничения в тази сфера, която е, които нямат нищо общо с агрономическата реалност, така да се каже, с селско-стопанската дейност. И тук би трябвало да се окаже подкрепа може ли да ни дадете малко повече примери в каква посока мислите? Бихте ли ни казали как може да се оказва политика, да, да се осъществява политика на подкрепа по-скоро, а не толкова политика на ограничаване на хората, когато искаме от тях нещо. Благодаря, Мишел, благодаря на всички. Мисля, че комисарят така успя да получи добра представа за различните позиции, които се застъпват в, нашите, в нашата комисия. Искам да благодаря на всички колеги за направените изказвания. Сега ви давам а, думата, за да отговоря. You. Uh, uh but... Благодаря за изказванията. Благодаря, че ми давате възможност да дам повече обяснения. Нека да ви запозная по-добре с екологичната политика и моето виждане за нея. Как я виждах аз преди моя мандат и как я виждам сега. Много нормативни актове в Съюза са свързани с околната среда. Ако имаме някакъв реален проблем с околната среда, това е обемистата нормативна уредба – Това е една стабилна уредба, която се преразглежда. Но хубавото е, че мнозинството от актовете вече са действащи. Няма да се спирам на директивата за почвите, това е тема на друг разговор. И така имаме действаща нормативна уредба. Как се стигна до нея? Всяка една промишлена дейност следваше своя път на развитие. Никой не отчиташе останалите. И в крайна сметка се стигна до там, че се оказа, че имаме проблеми. Въздуха, водите не са добри, не са качествени, трябва да направим нещо по въпроса. Сега започваме да приемаме сериозна нормативна уредба, която проистичаше от здравословните и екологичните проблеми – ние сме стигнали твърде далеч. Ако искаме да се върнем назад, ще видим, че първоначално законодателството бе противоречащо, противоречиво, трябваше да се промени структурата, дейността. Сега се опитваме екологичните аспекти да могат да залегнат колкото се може по-рано в нормативните актове. Това е от ключово значение. По този начин ще избегнем сериозни проблеми в бъдеще, сериозни проблеми, свързани с налагането на санкции. Да ви дам пример. Директивата за водите и ОСП. Имаме рамкова директива за водите, която трябва да се прилага от 2012 година. Едно от изискванията в тази директива е всички държави през 2015 да осигурят добро състояние на водите си. Това е европейското законодателство. Ако не вземем предвид този факт, когато, да речем, не търсим решение на енергийни, транспортни или селскостопански проблеми, ако не мислим за кръстосаното съответствие с тези аспекти, ще допуснем сериозна грешка. Мога да ви гарантирам, че след 5 години ние ще трябва да извършим надзор на държавите членки и ще започнем наказателни процедури срещу тях, който ще е един доста болезнен процес. Не това е начина. Просто искам да избегна евентуални проблеми в бъдеще, които още сега се очертават. Аз изобщо искам да обсъждаме бюджета за околна среда. ,3 милиарда за 7 годишен срок. За сега това е цифрата, която се обсъжда. Това не е кой знае колко голям бюджет. Но така или иначе, нека да оставим настрани бюджета. Трябва да изградим връзка между различните политики. Околна среда, селско стопанство трябва да бъдат взаимосвързани. Трябва да мислим в тази по-обща посока. Някои казаха, че някои държави членки се справят по-добре от другите. Това е факт. Независимо в каква посока тръгнат е, нещата, трябва да обърне внимание на следното. Страните, които са отличници днес, по втория стълб, е, се съмняват дали той трябва да отиде в първия стълб. Но ще ви кажа за мен каква е логиката, тя е доста ясна. Първо, това е задължително за всеки фермер в Европа. Логиката е следната. Ако аз събера по едно евро от всички вас, в края, в Европа ще имам 500 милиона евро, с което може да се промени сериозно положението. Ако съберем по-малко от всеки фермер, ако това е задължително, ще се стигне до голяма промяна. Това не е против втория стълб. Бях съвсем ясен, че той трябва да бъде подсилен и трябва да остане в бъдеще – но според мен наистина е много важно да направим е, всичко това, тъй като имаме уникален исторически шанс. Никога не сме били близко до е, нещо, което има толкова голямо значение. Всички гледаме в, раз... от различна гледна точка, разбира се, разнообразието, водите, с разнообразието имаме сериозни проблеми в Европа. Според доклада 2010, от 2010 година много бързо се губи биоразнообразие, затова споменах, че миналата година държавите членки поеха сериозни ангажименти по тази линия. Мисля, че през май ще излезем с стратегия за биоразнообразие, в която да всички тези проблеми. Това е необходимо, за да спрем загубата на биоразнообразие и да възстановим биоразнообразието колкото се може по-бързо. Същото е положението и с водата. Тя ще е един от основните проблеми в бъдеще. В четвъртък и петък бях в Гърция. Повече от 50 на 100 от водите се използват селското стопанство там. Това не можем да го пренебрегнем. Това е факта. Не казвам дали той е добър или лош. Просто това е факта. Връзката между водите и селското стопанство е много силна и тя трябва да бъде отчетена. Едно нещо, което господин Дес правилно отбеляза, да спечелям подкрепата на селските стопани. Мисля, че бях ясен в самото начало. Аз не искам ние да сме от едната страна на барикадата, а земеделските стопани да са от другата. Така нищо никога няма да се получи. Трябва да ни е пределно ясно, че ние високо ценим работата на земеделските стопани, които ни осигуряват хранителни продукти – Трябва да е ясно, че ние ценим техния труд. От друга страна, ако приемем, че повече от половината земи са селскостопански земи, и ако сме съгласни, че с цел запазване на биоразнообразието някой трябва да управлява тази земя, не трябва ли тези хора да са земеделските стопани, а не някой друг? Те вече го правят това. Те извършват труд, който е много важен за услугите. Но ние трябва да им плащаме и за допълнителната работа, която вършат. Относно финансовата дисциплина и бюджет, много въпроси бяха повдигнати. Положението с бюджета е такова, каквото е. Това е труден въпрос не можем да се заблуждаваме. Ако имаме една разностранна стратегия, ще се нагърбим с прекалено много задачи. Също така много важно е да мислим за новаторски методи за финансиране. Когато отговорих за научно-развойна дейност, дори и тогава ясно подчертавах, че не е редно да се сравнява финансирането за селско стопанство в бюджета и финансирането на научно-развойната дейност. Бюджета за научно-развойна дейност е 5 на 100 от европейските публични средства, а при селското стопанство имаме много по-сериозен процент. селското стопанство ще вземе основен дял от бюджета. Просто това се налага от системата за финансиране. Това е нещо, за което всеки от нас трябва да си дава сметка, особено вие във вашата комисия. Много важно е да се отчете този факт. Особено на фона на другите интереси. По въпроса стимули, санкции – Господин Хослинг и госпожа Естер е, споменаха това. Политиката за стимули и санкции следва това, което казах в началото. Ако тръгнем по пътя към интеграцията, значи ще обръщаме по-голямо внимание на стимулите. Ако тръгнем по пътя на изпълнение на изискванията на екологичната политика, тогава ще минем към санкциите. В крайна сметка много страни днес имат проблеми с изпълнението на директивата за нитратите. Аерозолите също така. Директивата за нитратите е нормативен акт, който трябва да бъде изпълняван. Много важно е да мислим колкото се може по-напред в бъдещето. преминаването от санкции към стимули определено ще е по-изкотно за нас. Научно-развойната дейност и нейната роля. Когато отговарях за седмата рамкова програма, исках научно-развойната политика да бъде взаимосвързана – Селско спонсор бе един от десете стълба, но основните акценти в научно-развойната дейност бяха транспорта и други сфери. Аз бях за биоекономика на знанието. Въпросът е да се натрупат повече познания, да се използват по-добре в бъдеще. Това е абсолютно необходимо. Господин Бол, Бове, извинявам се, да идват повече комисари в залата. Аз принципно не съм против тази идея. Аз се опитвам да работя заедно с всички ресорни комисари, с които имам връзка. С господин Чолош непрекъснато работим заедно. Също така, спомнете си, и трима комисари сме подписали съвместно писмо, което означава, че няма разлик, различие в комисията. Не казвам, че сме съгласни по абсолютно всички въпроси. Мисля, че различията касаят повече отношенията комисия-съвет. В самата комисия няма толкова различия. Сетио, свободна търговия, много важни въпроси. Съгласен съм, че се нуждаем от добри, добра търговска уредба и споразумение за свободна търговия. Това го казваме в контекста на Меркосур. С госмисарите Дегухт и Чолуш. работим по отразяване на екологичните проблеми в преговорите, проблемите очертани по време на изготвянето на оценка на въздействието. Съгласен съм, че това наистина са въпроси, които ще трябва да бъдат решени в контекста на преговорите. Защита на доходите на земеделските стопани. Отговора е да. Господин Кополос Сантос засегна този въпрос. Напълно съм съгласен с него. Просто няма какво повече да се каже. Този въпрос трябва да бъде взет предвид. Доброволни екологични мерки – Когато се приеме нормативната уредба, ще има такава за водите, за нитратите и други нормативни актове. След като имате нормативна уредба, въпроса е дали ще са доброволни мерките по изпълнението или не, вече няма никакво значение. Вие ще сте длъжни да я спазвате. Ние искаме да компенсираме предварително за това, че се предприемат мерки които все още не са станали задължителни. И така аз принципно не съм против нищо, което почива на доброволни начала, но мисля, че доброволната система доведе до такова положение, че Имаме сериозни проблеми в, държави член... в държавите членки, затова трябва да применяме към императивни норми. Живота в селските райони, това е абсолютно задължително условие за мен, нещо много важно. Има и нещо, което ми е много болна тема. 179 килограма на гражданин годишно. Хранителни продукти се губят по 0,5 кг на ден. Губи се много енергия за производството и за рециклирането на такива хранителни продукти. Тук положението може сериозно да се подобри. И напълно съм съгласен, че се нуждаем от комплексен цялостен подход. Между другото, дискусията днес, според мен, е именно една част от такъв по-комплексен подход. Господин Лавия Вие споменахте за някои бюджетни аспекти. Аз ясно обясних какво мисля по тези въпроси. Дискусията не е ясно очертана. Но ми се иска да разберете, че няма лесно да ни се даде това, което искаме за ОСП. Дискусията ще е сериозна, но позеленяването на ОСП ще е един от основните аргументи за увеличаване на бюджета. Това е аргумент, който ще работи във ваша полза. Приемливостта на екологичната политика сред гражданите е доста голяма. Съгласен съм, че технологията е ключова дума, но също така обучението, Понякога губим много, защото нямаме необходимото ниво на познания. Биогоривата, друг въпрос. Госпожа Сарбо, а и друг колега повдигна този въпрос. Биогоривата. Първо, не мога да кажа, че тук нямаме цели. Такива има. В дискусията по време на предишната комисия аз застъпвах е, тезата за второ и трето поколение биогорева с ясното съзнание, че първото поколение човек е, трябва много да внимава с него. Биогоревата за мен са задължително условие. Какво можем да направим? През 2012, мисля, комисията трябва да извърши преглед на положението. Какво ще стане в бъдеще, не мога да кажа, но биогоривата определено са подчинени на широката хоризонтална устойчивост на тази логика. Смятам, че те могат да изиграят важна роля в бъдеще. Но, както казах, устойчивостта е основният критерий, по който трябва да ги съдим. Мисля, че това е в общи линии. С всичко това мисля, отговорих и на въпроса на господин Антай. Предлага ни се добра възможност да направим нещо, което ще е от полза и за вас, и за мен – и затова и протягам ръка в знак на сътрудничество. Надявам се, че вие ще приемете моя жест. Благодаря, господин комисар. Господин Поточник. Искам да ви благодаря не само за казаното от вас, но и за начина, по който се изказахте пред нас. Вие проявихте много голяма чувствителност към проблемите на земеделския сектор. Изправени сме пред комплексни трудности и всички трябва да полагаме усилия. Искам особено да ви благодаря за това, че дойдохте да говорите тук пред Комисията по земеделие, за да ни запознаете с вашето виждане за общата селско-стопанска политика и ролята на екологията в нея. Е, в нашата комисия ще бъде изготвена доклад е, с оглед е, на буклука от хранителната верига, отпадъците от хранителната верига и ние ще вземем предвид казаното от вас. Искам още веднъж да ви благодаря сърдечно. Колеги, само една минута почивка, за да кажем довиждане на комисария, след което ще продължим с работата по дневния ред. Possiamo riprendere i lavori? Нека продължим. Bene, allora riprendiamo i punti 4 e 5. Нека продължим с точки четвърта и пета от дневния ред. Естествено, ще ги разискваме заедно. Системата за качество на селско-стопанските продукти, както и изменението на регламента за пазарните стандарти. Ираче Гарсия Перес е докладчик. Това са два нормативни проекта, свързани е, с пакета за качеството. Едно от най-важните досиета за нашата комисия имайки предвид на е, новите законодателни условия след Лисабонския договор, трябва да бъдем много внимателно трябва да бъдем много внимателни в изпращането на силно и логично послание в преговорите с съвета. Госпожа е, е, докладчика Перес има много разяснение, особено по отношение на изпълнителните правомощия на комисията и някои е, нови е, термини, въведени е, при изискванията за качество, като да кажем планински продукти. Искам да дам думата на докладчика веднага. Искам да благодаря на представителите на други комисии, които присъстват. Господин Марино и други колеги също са тук. Срокът за измененията е 3 май, 12 часа на обяд. Гласуването в Земеделската комисия ще бъде проведено на 20 юни. Ираче, Eh, Благодаря, господин председателю. Не за пръв път в тази комисия разискваме тъй наречения пакет за качеството. Проведохме първи обмен на становища по проекта на комисията, но сега е първата възможност за обсъждане на проекта на доклад. Както е казвано и по други поводи, смятам, че проектът на комисията, който цели укрепване и упростяване а, на сегашната система, е добър. В него са отразени много а, от становищата на а, парламента, е, заявявани в миналото, в контекста на други доклади, е, но има елементи, които не са включени в проекта на комисията, а според нас трябва да бъдат включени. При изготвянето на този доклад проведохме няколко заседания е, срещи с комисията и с съвета с техни представители от различни отрасли. Така че е, постарахме се да отразим е, най-различни виждания. Първо, да, с цел да укрепим е, системата за качество и второ, да включим някои елементи, които не фигурираха в първоначалния проект на комисията. И така, докладът е посветен на упростяването, до усъвършенстването на режима, въвеждането на нови термини за качество, така че да се привнесе известна допълнителна полза в оценката на земеделските продукти. Знаете, че земеделските стопани, когато спазват изисквания за качество, това носи наистина допълнителна полза на е, европейското земеделие. Това са необходими стъпки, за утвърждаване на европейските продукти, както в рамките на Съюза, така и извън него. Така че качеството на продуктите следва да бъде утвърждавано. Повтарям го, смятам, че именно е, този законодателен пакет ни позволява да постигнем тази цел. Сега, с оглед на измененията, внесени в комисията, ще се спра само на тези, които според мен имат най-голямо значение. Както казах, вече доста обсъждания са проведени в нашата комисия. Първо, гарантиране на специализираните продукти. Смятаме, че тук гаранциите трябва да се прилагат и към непреработените продукти страни има традиционни методи на производство, които са характерни за определени географски райони. И тук има определена допълнителна а, стойност а, поради използвания метод или а, а, схема на производство. Смятаме, че а, за това термина а, гарантиране на специализираността на, спе... на специалитетите трябва да бъдат а, да бъде приложен и към непреработените продукти. Освен това, тук искаме да се, размен... да се измени е, определението на производствени стъпки по член 3. Не трябва да се допуска е, разнообразно, разнопосочно тълкуване в член 12, алинея 3, смятаме, че европейският символ трябва да бъде използван но, задължително, но само при онези европейски продукти, е, при които има е, запазено наименование за происход или географско обозначение. Смятаме, че тук трябва да има доброволност, но в известен смисъл трябва да има и задължителност, защото е редно да бъде давана определена информация както на европейските потребители, така и на гражданите извън Европа. Запазените наименования за происход, географските обозначения трябва да отговарят на критериите валидни в Съюза. Вносните продукти също, ако носят такива обозначения, трябва да отговорят на критериите в Съюза. Също така сме предвидели някои допълнителни термини, които да се използват доброволно. Планински продукти, островни продукти, да кажем, имаме система за доброволно етикетиране на говеждото. В е, доклада Скоти оказахме е, доста голяма подкрепа за тази идея и за това бих искала тя да бъде възпроизведена и в е, проекта относно системите за качество. Географските означения смятаме, че от една страна трябва да бъдат свързани с система за качество, а от друга страна трябва да имаме и някои допълнителни етикети или обозначения, които да се поставят по избор, да кажем, планинско земеделие. И критериите, за използването на допълнителни етикети ще бъдат уредени в аналогично законодателство, но ще се различават от тези за означенията и наименованията за происход. Сега по отношение на съставките, защитени от наименование за происход или географски означения, смятаме, че комисията трябва да направи проучване. Е, специално сме поискали това в доклада си. Има и още един важен момент. Отрасълът има едно категорично искане и мисля, че ние в комисията можем да подкрепим това искане. Да се е, предвиди нещо в проекта за ролята на организациите на производители на тях трябва да бъде придадена много ясна роля в изработването на насоките за пазара. Член 48, алинея 3 е съответната норма тук. Смятаме, че има възможност да се постигне съгласие по този въпрос, въпреки че такова съгласие все още не е постигнато. По групите на производителите искам да дам малко допълнителни разяснения за сегашното състояние на нещата, защото ние проведохме доста дискусии с такива организации. Изменението в момента предвижда, че когато се говори за тази система, не трябва да се накърнява вътрешният пазар, неговите принципи и не трябва да се затруднява достъпът до този пазар. Във всеки случай, комисията може да оттегли разрешението. Мисля, че е важно организациите на производителите да имат определена роля и правомощия не само да контролират обемите, например, но и да могат да извършват съответните проверки. Защото в противен случай е, нормативната уредба може да има много тежки последствия за дребните производители. Тук трябва ясно да закрепим ролята на организациите на производителите, особено що се отнася до регулирането на обема на продукцията. Но тук е, трябва да видим точно какви проверки да извършва комисията и какви правомощия да има тя по отношение на разрешителното. Що се отнася до регулирането на качеството, това е най-важният въпрос. Общо взето се съобразихме с исканията поставени от отрасъл. Отразихме и мненията застъпени в разискванията помежду ни като колеги в комисията. Сега по отношение на стандартите разбираме, че Наистина се нуждаем от такъв регламент по Лисабонския договор. Трябва пазарните стандарти да бъдат прилагани повсеместно там, където няма специфични стандарти. Затова тук отново ще направим връзка с системите за качество и етикетите. В разговорите ни с комисията се видя, че никой не се опитва да е, отмени стандартите или да ги измени. Е, така че е, тук ще се опитаме да работим съвместно. Мисля, че е, изпълнявайки ролята си като законодател, като Европейски парламент, ще изведем до добър край този регламент. И сега в заключение искам да чуя колегите какво мислят по доклада. Както казах в началото, опитахме се да направим добре балансиран доклад, който отразява значението на системите за качество, новите явления, на които сме свидетели през последните години. Искам да помоля колегите да изразят становищата си, е, да дадат предложения по-нататъчни във връзка с доклада, но имайте предвид, е, че се нуждаем от здрава, стабилна система. Е, тази система за качество, която съществува в момента, не трябва да я отслабваме. Затова се надявам, че именно в този дух ще бъде и резултат на съвместната ни работа. Сега искам да чуя коментарите които бихте ми предложили по тези два проекта на доклади. Благодаря, Ираче. Наистина много сериозна работа. Господин Дорфман и след това господин Шмидт. Господин председател, благодаря на докладчика за свършената от е, нея работа и като гледам доклада мога да посоча, както посочи и докладчика, че ние в НП можем да се съгласим със сигурност с много неща и смятам, че при разискването в политическите групи и въобще сред колегите става дума за точно дискутиране на нещата. Аз ще се спра на най-важните точки. За нас всички е много важно да се постигне упростяване и смятам, че всички ще се съгласат с това в парламента, също така и с съкръщаване на сроковете, най-вече когато става дума за съгласуване между държавите и Европейския съюз. В момента това е една доста сложна процедура. Много означения чакат да бъдат е, признати от е, години, най-вече когато става дума е, и за процедурите или по-точно за сроковете за подаване на възражения, и от държави, които са против определено означение. Точно тези процедури са твърде продължителни и сложни. Основната тема, която обаче със сигурност ще влезе в дискусията с комисията, е, това вече спомена и докладчика, е, е въпросът как е, можем да владеем предлагането и каква е ролята на потребителските организации тук. Мисля, че поне за мен е ясно, че фактът, че е, трябва да има подобряване на предлагането, не би трябвало да поставя под въпрос публичния характер на съответното означение. Не трябва да се стига до ситуацията е, защитният консорциум да притежава означението. Трябва да се осигури достъп на всички производители до това означение и този достъп да бъде възможен винаги. Що се отнася до е, това, което казвам, това е един от основните принципи на означенията като цяло. Също така ние трябва да намерим правилни решения, за да могат потребителските организации, консорциумите да се запознаят по-добре с пазарните правила. Опитът с големи означения за происход в Европа показва, че точно при означенията за проекто тъй като те а, са много точно регламентирани в регламент как да се произвежда този продукт и така нататък, а, стига до там, че а, много често се произвеждат продукти сходни с този продукт. И важно е също да се има предвид означението за происход. Примерно, когато става дума за прошуто ди парма, пармиджано и така нататък, установяваме, че е, производителят малко се интересува дали е, какво е означението прошуто ди парма или пармиджано раджано и така нататък и големите търговски вериги е, търсят е, възможност за намаляване на цените. И ние трябва е, точно тук да обърнем особено внимание на консорциумите, които защитават тези означения. В личен план съм изключително съгласен с е, тезата, че трябва да защитаваме насърчаваме в по-голяма степен планинските продукти. Смятам, че и подходът на докладчика е правилен. Това, което за мен е важно в тази връзка е наистина да защитаваме означението планински, т.е. да е, е, създаваме такава възможност тези планински продукти е, да си останат такива, а не е, да има след това на пазара сирене, планинско сирене или планинска шунка и така нататък. Ако искаме да защитим означението планински, е, трябва ефективно да направим това. Това, което смята комисията да направи във връзка с защита на международните означения е правилно. Значи, искам да посоча, че е, защитата на е, тези означения в международен план е много по-слаба. Тук искам да правят правен да се спра. Е, и Както в Европейския съюз, така и извън Европейския съюз е, има проблеми в тази връзка. Накрая искам да посоча, че традиционни продукти, там означението STGs за необработени продукти, аз съм за това трябва обаче да е ясно това означение за какви продукти представлява интерес. Има ли на пазара такива продукти, за които е необходимо подобно означение? Свежи продукти или непреработени продукти би трябвало да са това. Ако има такива, тогава означението наистина става интересно за тях. Благодаря. Благодаря. Господин Дорфман. Естествено, това, което посочвате е много важно и в тази връзка искам да благодаря и на съвета. Дойде тук председателя на специализираната комисия, господин Шмидт. Благодаря, господин председателю. Ще се изкажа много кратко, защото в много голяма степен сме съгласни с е, предвиденото в досието. Това не е странно за комисията. Тя винаги е настоявало е, за качеството. Е, много е, неща има достойни за възхищение в доклада. Моите похвали за докладчика. Е, няколко елемент, елемента, които изискват е, повече разсъждения, особено управлението на доставките и ролята, която могат да играят организациите на производителите в тази връзка. Малко се притеснявам, че няма достатъчно гъвкавост а, относно правилата, които да съществуват в отделните държави членки, като че ли рискуваме да а, създадем една така негъвкава система, която ще създаде проблеми. За планинските продукти всички сме съгласни, че трябва да бъдат в отделна категория. Също така островните продукти трябва да се ползват от аналогично третиране. Би трябвало комисията да включи тези елементи спешно. Подкрепяме включването на непреработените продукти в режима TSG, за изменение 37 може би няма да има толкова голяма подкрепа. След 3 години функциониране на регламента да има преразглеждане от комисията. Едно от предимствата на нашия режим е гъвкавостта, така че след 3 години да се искат законодателни проекти е малко преждевременно. Може би трябва първо да има оценка на въздействието да се види дали въобще законодателство е необходимо. Също така за преките продажби на продукти с етикети от фермите, това не беше включено в първоначалния проект, но би трябвало да се помисли за него. Аз като човек от Шотландия смятам, че е, мястото на происход трябва да се определи на необходимото географско равнище, защото някои държави членки не са унитарни така както други. Е, е, очакваме в сряда да проведем заседание на контрадокладчиците и да продължим по-нататък работата по досие. Благодаря господин Смит, е, господин Рейн. Много от нещата, които бяха казани тук, е, са правилни. Това, което е важно за мен е, когато а, става дума за региони, да действа доброволен принцип. Например, когато става дума за а, географски означения, една голяма част от маркетовите предимства за а, производителите се губят, а, докато това, което прави впечатление е, че европейското лого за означение не е особено известно сред гражданите. Това трябва да признаем. И може би проблемът е свързан с това, че е, или трябва да използваме името или логото, обаче проблемът е, че двете се свързват, за да може да се означи по-добре степента на известност. И ако не използваме и логото, тогава гражданите няма да могат да разпознават е, продуктите. Смятам, че тук е, трябва да е, се свърже е, името с е, логото и това е по-добре, отколкото само едното или само другото. Благодаря. Господин Скота, благодаря господин председател, Искам да поздравя колегата Перес за доклада. Съгласен съм с докладчика в Сянка много се радвам, че продуктите на планинското земеделие ще бъдат включени. Този режим е много важен, не само за да се докаже допълнителната полза, която носят тези продукти, но и защото се помага на районите, в които има такива положителни характеристики, ако мога така да се изразя, да стъпят на пазара. Нали? Има различни видове сирене, които могат по този начин да излязат на пазара. Това ще помогне и на организациите на производителите да управляват системите на производство. В някои отношения трябва да постигнем по-голяма яснота. трябва да се предвидят необходимите норми за проблемите на интелектуалната собственост. трябва да се направи необходимата балансирана система за използване на означения за происход, наименование за происход. Не по-малко важно е да бъдат привлечени организациите на производителите и тук трябва много да бъде изяснено. Както казах, докладът е много добър. Искам да благодаря на колегата за нейната работа. Благодаря, Жозе Бове. И аз искам да поздравя докладчика, защото смятам, че има много положителни елементи в предложения от нея текст. Всъщност, не би трябвало да има объркване между е, означенията за происход и наименованията за происход. Е, в крайна сметка има един комитет, който се занимава с това. Признаваме а, е, агроекологичните а, е, ефекти от работата на съществуващите специални стопанства. Според мен е много важно тук е, да е, постигнем международно признаване на нашите наименования за происход. Непременно е, по търговските марки ще изпаднем в конфликт с Съединените щати и ще се стигне до битка. Ние в Европа трябва да сме много наясно с позицията си. Трябва да заемем категорична позиция. Това е, е знак за качество, който е, трябва да излезе извън на европейските граници и на тази основа да се извършва признаване е, на нашите продукти. Е, може би съм в несъгласие по един пункт, е, именно за упростяването на процедурите. Разбирам идеята, обаче ако упростяването е, води до снижаване на критериите за качество, това не бива да се допуска. Затова е необходимо наистина да има детайлизирано прецизиране, защото иначе ще е, накажем онези, които използват знаци за високо качество. Мисля, че не трябва така перверзно да се стига до тълкуване перверзно на Опростяването. В малките е, стопанства, вярно, е, че има трудности при спазване на изискванията, това се признава в текста, в точките от прембюла, както и в съществените норми е необходимо да се закрепи, защото за сега няма нищо в нормите. Така по-скоро ще приспособим текста на регламента към действителността. Може да се говори в последствие за стандартите, за търговските стандарти. Там е, системата до голяма степен е, е опряна върху съществуващата промишлено система и не се отчита разнообразието на начините за производство. Ако стандартизираме е, по пътя на промишлените стандарти, някои производители ще ги изолираме и те няма да могат да се впишат в нашата уредба. Това са дребните ми бележки, иначе смятам, че работата е с отлично качество. Благодаря. Мишел Дантен. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за нейната работа, за начина по който а, привлече най-заинтересованите членове на а, тази комисия към работата. А, един пункт по доклада за качеството. Според мен е важно да се добави нещо за възможното сътрудничество между държавите членки и между тях и комисията, когато има е, узурпиране, така да се каже, на знака за качество, защото днес е, много е трудно е, да се е, преследва по наказателен път такова узурпиране. Е, сега втория текст, проект на регламент за нормите за търговска продажба. Струва ми се, че тук има някои опасни места, които ни застрашава да изпаднем в противоречие с това, което сме отстоявали през последните 2-3 години. Всъщност една такава обща норма на е, система на стандартизация е, не ми се струва уместна. Е, до сега, след като е, се спазват е, съществуващите изисквания, това е достатъчно да се пусне продуктът на пазар. Сега нашите европейски стандарти много по-големи изисквания поставят, отколкото да кажем кодекс алиментариус и те защитават интересите на потребителите. Ако оставим текста без промяна, е, утре е, може всякакви е, продукти с ниско качество да залеят Европа. Второ, преките продажби правят излишни по-строгите норми, които са създадени за конкретни продукти. И за това, за съжаление, се отнася и до тези продукти, които са свързани с знак за качество ако е здравословен продукт, без да прецизираме съдържанието, това ще затрудни контрола, както от операторите, така и от официалните органи. Мисля, че тук е необходимо чрез изменение да прецизираме какво искаме да кажем. Благодаря. Господин Намато. Благодаря най-сърдечно. Ясно е, че трябва да се извършат промени в връзка с процедурите и за това смятам, че трябва да бъдем доволни от направеното до сега. Като цяло предложението на комисията е положително, едно за наше особено важно, а именно, че тук ще трябва да бъдат обединени различните означения за мен това е добър вариант и освен това трябва да бъдат създадени различни нива на защита – първо ниво, второ ниво и така нататък. Ние сме доволни, искаме да поздравим докладчика за чудесния доклад и смятам, че всъщност по този начин отговаряме на едно от най-големите изисквания на производителите и на испанската делегация в НП в частност. Аз мисля, че е много важно не само производството, но и а, Обработката и преработката са много важни при географските означения. Това беше предложено да се включат при планинските продукти също. Тези аспекти са много важни. Много важни са и местните видове. Още нещо, което е, искам да посоча, че до някъде сме обезпокоени от факта, че продукти от е, трети страни използват определени символи на Европейския съюз. Това е правено вече в миналото. Докладчикът се спря на този аспект. Може би ще трябва да разгледаме този въпрос по-подробно, защото ни създава загриженост и е, ще трябва да видим как да го включим в изменението. И още нещо искам да посоча въвеждане на уредба за а, специално качество а, или по-скоро може би на специална уредба за качество за интегрирани продукти, които създават добавена стойност а, и нещо за администрирането. Комисията посочва, че в бъдеще иска да укрепи различните форми на администриране, когато става дума при пускането на пазара. Обаче понякога ускорените процедури могат да създадат проблеми. Например, такива имахме при процедурите за плодове и зеленчуци. И накрая Всъщност, аз още веднъж искам да предупредя, че трябва да бъдем много внимателни тук. Благодаря, благодаря, казва председателят. Господин Тарабело, благодаря и аз искам да поздравя докладчика за предложения доклад. Споделя много бележки, в частност тези на господин Дантен. Ще се спра на два въпроса. Първо, международният аспект. Необходимо е силно да се настоява комисията в текущите преговори да се бори за това е, качеството да е ясната стратегия на Европа. Е, всъщност, е, един път и половина по-качествени са нашите продукти, отколкото тези в Съединените щати. Това е нашето предимство, трябва да го отстояваме. Второ, е, е, говори се тук за организациите на производителите. Вярно е, че знакът за качество върви с организация на производителите. Тук трябва да сме съвсем наясно. Необходимо е да се а, е, разсъждава. Когато а, имате знак за качество, не само пазарът определя правилата. Необходимо е да съществува истинска организация на производителите, която да управлява максимално добре а, целият процес на производството. И в този смисъл аз а, бих искал да видя тази линия изведена по-категорично в доклада. Грация, Стефан. Адесо Джеймс Николсон и пой Мариад Мегинес. Джеймс Николсън, след това Магинес. Ще бъда кратък. Приветствам доклада и възможността да обсъдим тези въпроси. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Трябва много да внимаваме, да не осложняваме нещата допълнително. По-голямата простота, според мен, е едно от основните решения на целия проблем. И потребителя получава много информация и той не може да се справи с цялата тази информация. Происхода от дълго време е дискусионен въпрос в тази комисия. На редица заседания сме го обсъждали. Според мен трябва да внимаваме. Да не стане бремето прекалено голямо. Първо трябва да разгледаме проблема с храните, които идват извън Европейският съюз. Говоря пилишкото месо, говеждото месо и в контекста на преговорите с Меркосур, които текат в момента. Много добре разбирам проблемите на планинските райони. Това ще е едно от основните предизвикателства, които трябва да решим в нашата комисия – много от решенията, които взимаме сега, включително и по линия на моя доклад за млякото и въпроса за премахването на квотите, поставят под въпрос оцеляването на хората в тези планински райони, тъй като те няма да могат да се конкурират с останалите – Решението на този проблем е една от основните задачи, по които трябва да работим. Що се отнася до ЗНП и ЗГО, защитеното обозначение на происход и защитените географски обозначения. Те също трябва да бъдат разгледани в контекста на тези райони. През последните десетилетия ние налагаме високи стандарти в Европейския съюз. Производителя иска такива стандарти, иска храната да е произведена и контролирана съобразно такива високи стандарти. Но от това, което чух от комисията, не се говори за едни и същи стандарти за храните, произведени извън Европейския съюз. Говори се за сходни стандарти. Има сериозна разлика между думите същи и сходни. Това е въпрос, по който също трябва да поработим. Не може да приемем сходни стандарти, които са по-низки от нашите стандарти. Благодаря, Джеймс, госпожа Магинес. Искам да благодаря на докладчика. Може ли да ми поясните каква е връзката с законодателството за информация за храните за потребителя, най-вече по въпроса за етикетирането на происхода? В нормативните уредба за информацията за храните. Не е ясно как ще гласува парламента по въпроса за етикетирането на происхода. Има някои проблеми свързани с вътрешния пазар, отражението на подобна мярка върху различните държави членки. За тези аспекти не трябва да се забравя. Може ли да кажете какво мислите по всичко това? На второ място, не всички планини са едни и същи ако мога така да кажа. Така че трябва много внимателно да подходим към дефиницията на планинските региони. Радвам се, че тук колегите имат чувство за хумор в понеделник вечерта. Не трябва дефиницията да се ограничава само до конкретни райони. Тук си мисля за моята страна, Ирландия. Нашите планини може би са само хълмове за много колеги в залата тук. Така или иначе, дефиницията за планински региони трябва да е по- обща и да обхваща по-голяма част от общността, да не е прекалено рестриктивна. И пак се връщам към а, моя въпрос за происхода. Искам да получа обяснение по него, защото за мен той е приоритетен. Благодаря, госпожо Магинес. Лоте Домен Марина. Генералният директор, след това Лес Левай. Аз лично искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Опазването на качеството е въпрос, в който участват и консорциуми, извършвани са проучвания за продуктите. Производството трябва да може да се контролира. Това е свързано не само с качеството, но и с подсилването на пазара. По въпроса за етикетирането, Определено трябва да помислим по този въпрос, както каза госпожа Магинес. Въпросът е свързан с нашето становище за информацията за хранителните продукти. Лорета Маурина има думата. И след това Домец Еслер Лайна. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за нейния толкова подробен доклад. Благодаря също за това, че е взето предложението на комисията и му е дадена положителна оценка. Всички ние имаме една и съща цел а именно да укрепим качеството както по отношение на потребителите, така и по отношение на производителите. Искам да посоча съвсем накратко измененията, които разгледа преди малко докладчика и това с цел да изясни по-добре позицията на комисията. Първо, гарантираните на традиционни специалитети – от непреработени продукти. За нас в случая е важно да изясним системата за традиционни специалитети и да се прави разлика от другите системи, между тази система и другите системи, за да няма трудности потребителите, когато трябва да правят разлика между различните лого. Това беше основанието на комисията в случая. гарантираните традиционни специалитети да бъдат ограничени върху непреработени продукти. Що се отнася до трудностите и недостатъчно ясните дефиниции в отделните фази на производството, ние се запознахме с това и също така виждаме, че е необходимо да се изяснят тези фази в производството. Това, което е включено в доклада е, че е, проблемът все още не е решен и че ние трябва да създадем яснота, така че да могат да бъдат е, покрити всички фази от производството. Що се отнася до препратката към член 12.3 и задължителните логота, ние естествено отбелязахме това, което каза докладчика. Искаме обаче да посочим и един възможен проблем, който може да се превърне в бумеранг, ако използването на лого се ограничи за налого за чуждестранни продукти се ограничи върху тези продукти, които е, тук са допуснати като вътрешни продукти. Е, това би могло да създаде трудности в нашите двустранни преговори. Защо? Защото ние от европейска страна имаме редица продукти, които желаем да защитим, от друга страна много често има твърде малко продукти. Ако ограничим логото само върху тези продукти, които са допуснати в индивидуална процедура. Това би затруднило много процеса на преговори. когато става дума за сходни продукти, които могат да използват защитеното наименование за происход извинете, защитеното означение за происход. Що се отнася до доброволните данни, данните, които се предоставят факултативно, колегата ще вземе думата по това. Ние имаме впечатление, че факултативните данни за качество би трябвало да служат за това, да се описват специфичните свойства на продукти. Това се открива в регламента за качеството. И за нас също беше важно всички данни да бъдат посочени, които можете да намерите в отдалните правни инструменти. Смятаме, че това ще даде възможност за по-голяма кохерентност на системите. Що се отнася до доклада, докладчикът е, посочва, че има насоки за използване на защитени наименования при преработени продукти. Отбелязваме си това, което каза докладчика. Що се отнася до съюзите на производителите, тук сме малко по-въздържани в комисията, защото преди всичко следва да се посочи, че в регламента тяхната роля се признава. До сега това се отнасяше само за фазата на регистрация. Комисията признава и а, ролята в гарантиране на качеството, обаче пазарите трябва да продължат да бъдат наблюдавани и да бъдат информирани компетентните органи. Както казах, тук сме малко по-резервирани при а, е, организациите на производителите, географските означения за происход естествено биха могли да доведат до трудности тук. Защото не е задължително някой да бъде член в дадена група производители или организация на производители. Има различни данни, които трябва да бъдат посочени и тук комисията е до известна степен загрижена, че може да съществуват трудности с правилата на конкуренцията и с заетостта. за всички, които се появяват като нови субекти на пазара. Трябва обаче да признаем, че докладчикът е взел и тези аспекти в своите изменения. Комисията също така отбелязва интереса на докладчика по отношение на данните за планинските продукти – Това е аспект, който в никакъв случай не е нов. От 2008 година се обсъжда като реакция на Зелената книга. Това беше аспект, който трябваше да бъде взет предмет и комисията от тогава се занимава с него. Сега давам думата на колегите. Благодаря, господин председателю. И аз искам да благодаря на госпожа Гарсия Перес за прекрасния и доклад по проекта на Комисията за изменение на регламента за единната организация на пазара. Има много висока степен на съответствие между доклада за пазарните стандарти и проекта на комисията, особено що се отнася до съществените компоненти на нашия проект. Особено се радвам, е, че се подчертава необходимостта от създаване на общи пазарни стандарти е, като част от общата политика е, за качество. Общата селско-стопанска политика трябва да бъде по-конкурентоспособна и ориентирана към пазарните изисквания, но същевременно да бъде и способна да дава по-високо качество в интерес на потребителите по цялата верига. В този контекст, господин председателю, е, искам да отговоря на господин Дантен, който е, заяви, че изпитва известни колебания във връзка с контрола. Е, този контрол може да се извършва и чрез анализ на риска. Не забравяйте, че вече се прилагат общи пазарни е, стандарти е, по отношение, да кажем, на интервенцията, е, по отношение на плодовете и зеленчуците, т.е. в някои подотрасли. Затова не смятаме, че ще има трудности. Искам да подчертая, че според комисията стандартите за маркетинг са важна част от политиката за качество както за качество на производството, така и за качество на произведения продукт. Това е усилие за унифициране на действащата нормативна уредба чрез хоризонтален подход за всички отрасли. Подчертавам, че няма никакво намерение комисията да така подрони по някакъв начин съществуващите стандарти за пазарно разпространение. Не визираме, не целим промяна на съществуващите стандарти, а само тяхното усъвършенстване. В рамките на приспособяване на актовете на Европейския съюз към Лисабонския договор. Много се радваме, че според комисията нашия проект е балансиран. Разбира се, комисията може да приспособи текста си към регламента за процедурата по комитологията, като отчете необходимото взаимодействие между комисията, съвета и парламента. Основното изменение е дали факултативните термини за качество да бъдат уредени в регламента за едината организация на пазара или в регламента за качеството. Както бе пояснено вече, тези термини целят да помогнат на производителите да подчертаят някои специфики на своите продукти. Затова смятаме, че регламентът за качество е по-подходящото място за уреждането на тези понятия. Според комисията, ако в един регламент се изберат всички факултативни е, термини, е, това би довело до по-голяма видимост и повече вътрешна логика. Има и някои допълнителни въпроси, на които мога да дам отговор. Доколко международните норми ще бъдат прилагани тук в Европейския съюз, мога да уверя господин Дантен, че тези международни норми е, ще се прилагат е, без да правим изключение от общите стандарти за пазарно разпространение. Тук е, по изключение прилагаме международните норми. Имаме много международни стандарти, кодекс алиментариус, за винарския сектор също имаме международни стандарти. Но все пак ние прилагаме тези норми в тези сфери като изключение. Някои казаха, че може би е, съществуването на общи стандарти за пазарно разпространение за е, търговска реализация на пазара е, ще, в противореч... ще влезе в противоречие с националните норми. Не. Това няма да се постигне. Разбира се, национални норми ще продължат да съществуват, само не трябва да противоречат на европейското законодателство. Затова смятаме, че нашият проект Виждам, че докладчикът е до голяма степен съгласна с този проект. В нашия проект се приема необходимостта от съвместна работа с съвета и с парламента. Последен въпрос за плодовете и зеленчуците – Доколко махането на специалните норми за плодовете и зеленчуците е довело до е, някакви специфични обстоятелства, е, сега Когато се премахна стандарта за пазарно разпространение на плодове и зеленчуци, нямаше съществена разлика на пазара. Контрагентите продължиха да се придържат към тези стандарти, така че не сме били свидетели на някакви вреди, проистекли от отмяната на специфичните стандарти за търговска реализация на плодовете и зеленчуците. Не забравяйте, че все още такива стандарти обаче съществуват за около 70% за най-важните подотрасли на зеленчукопроизводството и производството на плодове. с това изчерпвам изказването си. Благодаря, господин председателю. Благодаря, Лансли Вайдер, председател на специалната селскостопанска комисия. Благодаря най-сърдечно, господин председател. Радвам се, че можете да бъдете тук е, и чувам е, с е, много голям интерес това, което се говори тук. Пакетът за качество е един от приоритетите на унгарското председателство. Също и в рамките на съвета ние работим интензивно по проварката на този правен акт. След заседания на работните групи днес, е, утре и в други ден в рамките на други работни групи ще разгледаме предложенията за нормативни актове от някои по-специфични аспекти. На 17 април ще има заседание на министрите на селското стопанство и тук също ще се обсъжда пакетът за качество. Ние поставихме два въпроса на държавите членки и ги помолихме да представят мнението си във връзка с селскостопанските продукти. Естествено, ще съществува възможност да се говори и за други аспекти на пакета за качество. Съветът проявява готовност да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ласло Вайда, председател на съвета по селско стопанство и сега заключение на докладчика благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията, че ни представя нейното виждане, а също и на колегите от комисията. Според мен, принципно е възможно да стигне до споразумение в парламента по различните въпроси. Както чухме от колеги, има нужда от разясняване на въпроси тук и там, на основните въпроси, ролята на групите на производителите, дефинирането на етапите. По тези въпроси ще се споразумеем. Готови сме да водим преговори, ако има някои аспекти, които трябва да бъдат разгледани по-задълбочено. Предвидено е заседание, на което ще участват хора от групата, за да се реши този проблем. Ще продължим да работим по въпросите, които бяха повдигнати в дебата. Но по основните въпроси мисля, че всичко е ясно и че ще успеем да стигнем до споразумение. Имам няколко бележки във връзка с това, което каза госпожа Магинес. Комисията, мисля, трябва да отговори на нейния въпрос, който касаеше етикетирането на происхода. Регламента за информацията за потребителите урежда този въпрос. Няма какво толкова да кажа по него. Комисията трябва да даде отговор. Така или иначе, Комисията по земеделие разгледа този въпрос и ще видим каква ще е реакцията в парламента. По отношение на доброволното етикетиране, ние се опитваме да гарантираме качество. Имаме следните нива. Защитено обозначение на происход, защитени географски указания, храни с традиционни специфичен характер, имаме градиране според качество, имаме и планински продукти. Мисля, че трябва да правим разграничение между тези продукти и останалите продукти. При тях единствената допирна точка е доброволния характер на системата – резервираното етикетиране, запазеното етикетиране касае само специфичните методи за производство и това доста се различава от системата на защитено обозначение за происход и защитени географски указания, при която има различни условия, за да получи един продукт даден етикет за качество – Разликата между тези останалата част от системата е доброволният характер. Това не е достатъчно, за да се преведе всичко под е, един общ знаменател. Пак ще повторя, че ако искаме системата да е стабилна, и ако искаме да имаме система, при която да е ясно кои са качествените продукти, ако дадем възможност за доброволни етикети, това ще, се, ще влуши качеството на системата като цяло. Смятам, че място на тези доброволни етикети е в контекста на стандартите за единната обща организация на пазара. Иначе аз съм готова да приема всякакви предложения за подобряване на предложението. Има някои въпроси, които трябва да бъдат доуточнени. Сигурен съм, че ще съгласите с мен. Нуждаем се от е, добър мандат за преговори, за да имаме добър резултат в преговорите с комисията и съвета. Благодаря. Искам да благодаря на всички взели думата и на комисията и на представителя на специалният комитет по селско стопанство. Последната точка за днес изменение на регламент 1290 относно финансирането на обща субстопанска политика и за отмяна на регламенти 165 и 78. Докладчик Джовани Лавия. Основната цел на предложението на комисията е превеждане на регламента в съответствие с Лисабонския договор. Докладчика ще представи някои изменения. Ще дам думата на Джовани Лавия. Да ви припомня, че крайният срок за изменение е 12 часа 3 май. Крайният срок за изменение е 3 май 12 часа. Гласуване в комисия 24 и 25 май. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, господин председателю. Естествено, с влизането в сила на Лисабонския договор, трябва да приведем вторичните актове в съответствие с договора. Регламента 1290 от 2005 година е сред тези актове. Тук се говори за правомощия по прилагането, тъй наречените изпълнителни правомощия. Като гледаме критериите е, за разграничаване между е, двата вида актове, актове по делегация и актове за прилагане, трябва да се съобразим а, е, с тях. А, мисля, че тук проектът а, трябва да бъде ориентиран към тъй наречените а, правомощия или актове за прилагане. Естествено, а, парламентът е, успоредно с това работи по привеждане в съответствие на други актове на вторичното право с Лисабонския договор. И за това е, е, е добре да имаме предвид и коментарите на националните парламенти. Някои изменения постъпиха във връзка с актовете по делегация. Изместването на сроковете, процедурите в комисията и така нататък. Тези изменения са внесени успоредно е, с решеното от съвета на председателите на 3 е, марта. Има е, специален регламент е, за общите принципи на контрол от държавите членки върху е, начина по който упражнява комисията своите правомощия по прилагане. Този регламент също трябва да бъде взет предвид. Част от измененията са свързани с упростяването. Искаме да опростим класификацията. Това, което се финансира от фонда, наричан преди ФЕОГА, така че да се намали административното бреме, тежащо върху държавите членки. Имаме също и друго важно изменение 29 по регламента 1290. Държавите членки трябва да бъдат поставени на равна нога връзка с ресурсите, които използват на национално или регионално равнище. Всички държави членки могат да е, решат е, да насочат средства към развитие на селските райони е, на регионално ниво. И това означава автоматично отпускане на средства. Тук трябва да се има предвид общия национален план – и за това беше необходимо конкретно изменение е, за тъй наречената компенсация на национално ниво, за да се е, вместят държавите членки в таваните, които са предвидени за всяка от тях. Председателят, благодаря, Джовани. Не зная дали някой иска да се изкаже. Ако не... Ми пермета ще дам думата на представителите на комисията. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Лавия за извънредно интересния му проект на доклад. Съгласни сме най-малко с половината от внесените изменения – Имаме положително становище по изменение 1, 2, 8, 9 и 10. Както подчерта господин Лавия, тези изменения е, отговарят на общите интереси. Така че комисията е в състояние да ги приеме. Има един пункт, на който искам да се спра в изказването си. Общото споразумение оставя открита възможността за срок при делегиране на правомощия на комисията, така както се предлага в изменение 7. По изменения 3 и 4 по-конкретно, според нас косвено а, се прави опит а, така тази работа да се повери на съвета. И разбира се, тази дейност е свързана а, с а, регламент 73 от 2009 година. Този въпрос е поставен и в предходни дебати, други разисквания с комисията. Съвсем очевидно има връзка с промяната на процедурите за финансова дисциплина по регламент 73 от 2009 година. Смятаме, и вече сме го казвали, че съветът следва да предприеме действие на основание член 43 алинея 3 от договора, що се отнася до установяването и поддържането на финансовата дисциплина да се определя процент за финансовата дисциплина, това, е, което в текста се нарича корекции. Въжи само за преките плащания. Ние поначало така тълкуваме член 43 алинея 3 от договора. Всъщност това е много ясно записано в договора. Комисията би трябвало да проведе ясна разлика, ясно разграничение, както бе казано, между различните приложими норми. Смятаме, че установяването на процент за, за такива корекции по линия на финансовата дисциплина а, трябва да бъде в правомощията на съвета. Съветът трябва да се произнесе. Eh, Сега искам да се спра на друг аспект. Той е особено важен. Всъщност това е друга страна на същата картина – Съветът не действа като законодател. Всъщност той прави само едно. Да реагира без да разполага с никакви възможности да маневрира. Е, обстоятелствата, е, свързани с бюджета, е, са определени изначално от бюджетните органи, включително парламента. Също така трябва да подчертаем, че приемането на нормативен акт се предвижда за 3 месеца. Именно в тези рамки трябва да се впише и финансовата дисциплина. Този срок не е така реалистичен, както би могъл да бъде. Участието на парламента в тази процедура някак оставя само комисията да е, взема решение, да взема отношение към е, условията на е, финансовата дисциплина. Изменение 5. Приемане на мерки за спазване на таваните по член 12 алинея 3. Смятаме, че че тук сме в хипотезата на член 43 алинея втора от договора. deve essere mantenuta nel caso in cui si tratta un... Мятаме, че е, трябва да бъде запазена тази възможност само съветът да приема съответния акт, ако той е свързан единствено е, с определене размера на помощта. И сега, изменение 6. Бих искал да подчертая, че проектът на комисията цели единствено приспособяване на уредбата към Лисабонския договор. Това е целта ни. Единствената ни цел. Просто това е изменение привеждащо текста в съответствие с Лисабонския договор. Нищо друго не се стремим да постигнем. В заключение, по въпроса за срока на делегацията, т.е. делегиране на правомощия за срок от 5 години, е, тук можем да се натъкнем на други проблеми. Има риск от прекъсване на приемствеността, нарушаване на приемствеността, ако а, при тези условия бъде приложена уредбата. А това на свой ред ще доведе до изкривяване. Тук бихме искали да препоръчаме нещо, което е съвсем възможно. Делегирането на правомощия да се извършва безсрочно. Това е напълно възможно. Не трябва да бъдат правомощията ограничени във времето. На всеки случай. Комисията и съветът упражняват контрол. съветът упражнява контрол върху начина по който комисията упражнява делегираните и правомощия, така че няма възможност за произвол. Председателят. Благодаря. Благодаря, господин Лонго. Веднага ще дам думата на господин Лавия, обаче преди да дам думата на докладчика, отново искам да поясня нещо, а именно, че член 43 беше посочен тук. Всъщност е, става дума за една сложна материя, защото тук парламентът се изключва и би било много трудно при този текст или при други актове за адаптиране да постигнем споразумение по този член, който изключва ролята, която парламентът е, изцяло получава по силата на Лисабонския договор. Най-вече в бюджетната област тъй като Лисабонският договор посочва съвсем ясна роля на парламента. Докладчикът господин Лавия. Благодаря. Господин председател, благодаря разбира се и на господин директор Лонго, който очерта позицията на комисията по измененията Искам да посоча следното. От някои от тях е, вече са предмет на споразумение, т.е. по тях сме постигнали споразумение и можем да продължим нататък. Сега по другите теми, разбира се, има най-различни гледни точки и те не са само от технически характер, а и от политически характер, що се отнася до ролята на парламента. Парламентът иска да участва в е, решенията, а не само да гледа отстрани. Естествено, ние трябва да продължим да работим по тези теми и на една от тях ще се спра, а именно темата, свързана с последното изменение. Господин Ланго посочи, че това е изменение по същество свързано с новите процедури. Обаче парламентът иска да получи възможността да играе своята роля и за мен е абсолютно основателно парламентът и в частност тази комисия да планират някои изменения на регламента. Знам, че е, става дума за неща по същество и че по тях господин директор Ланго днес няма да е, вземе отношение, обаче тази комисия и въобще парламента трябва да може да очертая една единна линия, как ще гласуваме по този текст, за да имаме ориентир за комисията и за съвета. Разбира се, тук в комисията ние ще продължим да обсъждаме тази тема в колегиален кръг и ще видим дали ще има и други изменения, след което ще пристъпим към гласуване. Благодаря. Благодаря. С това закривам днешното заседание. Утре в 9 часа продължаваме. В 9 часа започва заседанието на координаторите и след това е, продължаваме в 9.30.